meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Frau Castrix. Before your vote, okay, we do that then at that time. Meine sehr verehrten Уважаеми дами и господа, скъпи колеги, моля ви да заемете местата си, за да започнем заседанието на правната комисия или по-скоро да го продължим, както искате го тълкувайте. Е, в началото първо трябва да обявя резултатите от заседанието на координа. Решихме колегата Регнер да бъде докладчик по темата квота за жените, директивата за квотата за жените в надзорните съвети и също така в управителните съвети, също така и становище с, по директива 96-71, където става дума за координа, координ, командироване извинете, на работници. След това решихме да разгледаме, по-скоро разгледахме случаите е, Стоянов и Успаски. Ставаше дума за е, отнемане на имунитет. Е, решихме, че тези случаи ще ги докладваме и днес искаме да се занимаем с правното основание на едно предложение на Европейската комисия с тема измами е, във вреда на Европейския съюз. Това ще го направим по-късно в хода на заседанието. След това решихме да помолим е, вътрешната комисия формално на срещата с е, госпожа Редин, където ще става дума за Стокхолмската програма да бъдат получени покани, след това процедура по член 51, която се отнася до средносрочния преглед за Стокхолмската програма. Също така темата квота за жени те, е, там имаме искане по член 51, за да можем да обсъждаме на е, равнопоставени начала този въпрос с Комисията за жените, решихме да не молим правната служба за писмено становище по пакета с патентите, защото повечето координатори решиха, че това беше изяснено вчера до голяма степен устно с правната служба. Едновременно с това ние ще помолим за авторизация по темата колектив and Брец Менеджмент през февруари следващата година, така че това изслушване ще се състои тогава. Това са съобщенията, които мога да направя. Всички останали въпроси, свързани с докладчиците, бяха отложени за следващото заседание на координаторите, защото трябва да има преговори между политическите групи. Това е което мога да кажа за среща на координаторите с нощи. И сега преминаваме към гласуването. Първо, точка 12. Гласуване по доклада на колегата Балдасар става дума за концесиите. Не знам дали в началото колегата Балдасар желая да даде пояснения. Ако не, можем директно да преминем към гласуване. Не желая да даде обяснения. Колегата Кастинг помоли за а, думата. Тя е докладчик на социал-демократи. Господин председател, най-напред бих искал да ви осъдомя, че тъй като господин Берлингер отсъства, аз ще давам знак как да се гласувам на моята група. И също така искам да ви осведомя, че оттеглих някои от измененията 60, 71, 72, 73, 74, 75 до 77, както и изменение 90, 91, 92, 93, 94 и 95. Благодаря. Секретарията записа това и накрая на гласуването ще е, ми обърне внимание, ако съм пропуснал нещо. Сега преминаваме към гласуване. Изменение 49 на госпожа Регнер. Това е във връзка с отхвърлянето на цялото предложение на комисията, затова първо ще гласуваме по него. Който е за, моля да потвърди с дигане на ръка. Кой е против? Отхвърля се. Изменение 78 на госпожа Кастек. За. Против. Приема се. Изменение 79 на госпожа Кастек. За против, отхвърля се. И 80 е приключило, 81 също. Компромисно предложение 1. Кой е за? Против? Приема се. 82 няма да гласуваме по него. 83 на господин Бозой. За? Против? Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 83 на Бозой. Не само госпожа Кастекс липсва. Okay, 18 abgegeben. 18 е, гласа, някой си е забравил картата. Гласуваха ли всички? Добре. Край на гласуването. Много ясен резултат 16 за, 2 против. Гласуваме изменение 84 на Кастекс за, против, отхвърля се. Компромис 6 за, против, приема се. 86 на госпожа Кастекс. Е, няма да гласуваме от него. 87 е, също, 90 се отегля, 91, 92, 95 също се отхвърля. 96 е следващото изменение. 90 е не е оттеглено, значи гласуваме по изменение 90. За, против, Отхвърля се. В моя списък е 96 изменение, 96 гласуваме сега по него. За, против, приема се. 16 за, против, приема се. 96 за. Извинете, поправя се оратора, 98 за. против. Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме електронно по изменение 98. Ja, haben bis 18, haben jetzt nicht den Knopf gedrückt von 20. Ich frage nochmal, haben alle... Още веднъж да попитам, гласуваха ли всички? Край на гласуването. 13 против, 6 за, отхвърлят се. 101. Следващо изменение 101 на госпожа Кастък, за, против. А, Първо 100. Извинете. 100 отпада 99 също, поне така е в моя списък, така че гласуваме сега по 101. Още веднъж кой е за? против, отхвърля се. 102 за, против, отхвърля се. 103 за, против, отхвърля се. 17 за, против, приема се. Компромис 2 за, против, приема се. 107 кастекс за, против, отхвърля се. 120 за, против, отхвърля се. 121 за, против, отхвърля се. 122 за, против, отхвърля се. 123 за, против, отхвърля се. 124 за, против. Нека да проверим, че с електронно гласуване гласуваме електронно по изменение 124. Окей. Okay. Е Край на гласуването. 10 против, 9 за. Отхвърля се. 125 за. Против.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 Нека да проверим с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 131. Тринайсет против, 6 за, ясен резултат. 132 е, за, против, отхвърля се. 133 за, против, отхвърля се. 134 за, против, Отхвърля се 135 за. Против. Отхвърля се 136 за. Против. Отхвърля се 137 за. Против. Приема се 138 за. Против. Отхвърля се 139 за. Против. Отхвърля се. 140, 141 и така нататък. Всички са идентични за, против. Приемат се. Сто четиридесет за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване. Гласуваме електронно по изменение 144. 11 против, 8 за, отхвърля се 145 за, против, приема се 146 за, против, отхвърля се 147 за, против, приема се 148 за, против, приема се 149 за, против, Приема се 150 за, против, отхвърля се 151 за, против, приема се 152 за, против, приема се. Изменение 24 за, против, да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 24. 10 за, 9 против, приема се. 153 е оттеглено, гласуваме по изменение 154 за, против, отхвърля се 155 за, против, отхвърля се 156 за, против, отхвърля се 125 за, против, приема се 157 за, против, отхвърля се. Изменение 26 за, против, отхвър... приема се. Изменение 27 за, против, приема се. 28 за, против, приема се. 29 за, против, приема се. 30 за, против, Резултата не беше толкова ясен. Ще гласуваме електронно по изменение 30. Тринайсет 13 за 6 против. Ето виждате ясен резултат. Така че сега преминаваме към 31 за, против, приема се 32 за, против, приема се 33 за, против, приема се 34 за, приема се 35 за, против, приема се 36 за, против, приема се 37 за, против, приема се 38 за, против, приема се 39 за, против, приема се 40 за, против,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 Няма да гласуваме по него. 45 за, против. Да направим електронна проверка при изменение 45. Петнайсет за, никой не е против, четирима въздържали се, съвсем ясен резултат. 161 отпада. Минаваме към гласуване на изменение 46 за против. Приема се 162. Няма да гласуваме по него. 47 за против. Приема се 48 за против. Приема се 50 за против. Приема се 51 за против. Отхвърля се. Изменение 1 за против. Приема се 2 за против, приема се 3 за, против, приема се 4 за, против, приема се компромисно изменение 3 за, против, приема се 5 за, против, приема се 55 за, против, отхвърля се 56 за, против, отхвърля се. 57 за, против, отхвърля се. Компромисно изменение 4 за, против, приема се. Преминаваме сега към гласуване на изменение 7 за, против, приема се. След това изменение 8 за, против, приема се. 61 за, против, отхвърля се. 62 за, против, приема се. 63 за, против, отхвърля се. 64 за, пр против, отхвърля се. 9 за, против, да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 9. Десет за, 9 против, приема се. Изменение 10 за, против, приема се. 65 и 66 за, против, отхвърлят се. 67 за, против, Приема се. 68 за. Против. Да проверим, че с електронно гласуване гласуваме по изменение 68. Девет за, 10 против, отхвърля се. 69 за, против, приема се. 11 за, против, приема се. 12 за, против, приема се. 13 за, против, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, приема се. 15. Кой е за? 15. Да, гласуваме изменение 15. Кой е за, против, приема се. След това гласуваме по становището като цяло. Ще го направим електронно. Начало на електронното гласуване. Четърнайсет за, трима против, двама въздържали се. Мога да поздравя докладчика. Сега преминаваме към доклада на колегата Стоянов. Веднага можем да пристъпим към гласуване. Изменение 1 за, против, приема се. Изменение 2 за, против, приема се. 3 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 за, против против, приема се 6 за, против. Трябва да проверим чрез електронно гласуване.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 12 за, 7 против. Приема се. Изменение 8 за. Против. Отхвърля се. Изменение 9 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 9. 14 за, 5 против, приема се. Изменение 10 за, против. И тук ще направим проверка чрез електронно гласуване. Десет за, 9 против, приема се. Изменение 11 за, против също електронна проверка. Единайсет за, 8 против, приема се. Изменение 12 за, против, отхвърля се. Гласуваме по становището като цяло. Гласуваме електронно. 17 за 2 против, няма въздържали се. Приема се становището. Поздравявам докладчика. След това гласуваме сега по доклада на колегата Ребека Тейлър. Можем ли да пристъпим веднага към гласуване или искате да кажете нещо, госпожо Тейлър? Преминаваме сега направо към гласуването. Изменение едно на Балдасар за, против, приема се. Две сперони за, против, отхвърля се. 3 за, против, приема се. 4 за, против, приема се. 5 разделно гласуване. Гласуваме по първата част. За, против, приема се. Втора част. За, против. Да проверим чрез електронно гласуване резултата по изменение 5, втора част. 10 за, 9 против. Приема се. Изменение 6 за, против. Отхвърля се. 7 за, против. Още веднъж 7. Кой е за? Против. Ще проверим, че с електронно гласуване. 10 за, 9 против, приема се. Изменение 8 за, против. Нека да проверим, че с електронно. За, про, 10, 9 против, приема се. Компромисно изменение 1 в текста, който е включен в списъка за гласуване. За, против, приема се 11 сперони. За, против, да проверим, че с електронно гласуване. Липсва един глас, според мен. Нека да проверим още веднъж дали сме гласували всички. 10 за, 9 против. Приема се. 12 за, против. Приема се. 13 за, против. Приема се. 14 за, против. Приема се. 15 за, против. Да проверим чрез електронно гласуване. Гласуваме по изменение 15. 9 за 10 против отхвърля се. Компромис 2 за против приема се. И сега гласуваме по цялото становище, отново електронно. Деветнайсет за, няма гласове против, няма въздържали се. Поздравявам докладчика. Сега преминаваме към доклада за значи, първо имаме а, Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Госпожа Лихтенбергер, ако си спомнете, това беше тема, която обсъждахме и тогава трябваше да се занимаем с правното основание във връзка с гласуването в Комисията по заетост и трябваше да изчакаме това гласуване. комисията по заетост проведе това гласуване и тук става дума за това как аспектите на заетостта ще бъдат включени в фонда за приспособяване към глобализацията и тук а, имаме една обща неспецифична уредба. Заключението беше, че съгласно правното основание, така както беше проведено гласуване в Комисията по заетост, член а, 100 75 е правното основание. Така, е, имате ли е, някакви други становища по е, предложението на докладчика? Така че сега можем да пристъпим към гласуване. Кой е за, кой е против? Никой не е против. Един въздържал се, така че приемаме. И сега преминаваме към второто правно основание казах каква е темата борба с измамите. Отново госпожа Лихтенбергер. Тук става дума, в крайна сметка, за въпроса дали различни наказателни разпоредби, т.е. съгласно наказателното право в европейското законодателство, ще бъдат обединени под една шапка, ако мога така да се изразя така, както се предвижда в Лисабонския договор по член 83, или ще имаме разпоредби за правното основание на различни места в досието. Тук естествено има различни оценки най-вече трябва да се има предвид, че съветът именно при е, намеса в националното наказателно право реагира много чувствително и това не са класическите позиции на съвета, които парламентът е, би отхвърлил, както се прави през е, последните месеци и години, е, но основанията за това са следните. Балансът в националните правни системи се повлиява от европейски правни разпоредби и всеки път в, трябва да се внасят поправки в собственото наказателно право. Когато става дума, например, за баланса между заплахата за живота и собствеността на гражданите. Това е тема, която се дискутира много. След анализа на всичко това аз стигам до заключението, че вариантът Лисабон, член 83, е по-добрият вариант, защото тук ние имаме един можем да планираме един по-консистентен подход. Както казах, има основателни възражения и срещу това, но така да се каже за по-нататъчното развитие на правото, смятам, че това е по-смисленият път, по-добрият вариант. Председателят, благодаря, в даден момент все пак трябва да се режени по това. Ви, имате ли възражения? Не. Нека да гласуваме. Който е за предложението да вдигне ръка, против, въздържали се, приема се. Благодаря. Секретарията изказва молба да повторим гласуването, защото има проблеми с преброяването. Кой е за предложението на госпожа Лихтенбергер? Да вдигне ръка. Кой е против? Очевидно никой. Кой се е въздържа? Очевидно няма въздържали се, така че се приема единодушно. Благодаря. Сега преминаваме към доклада за субсидиарността на госпожа Тайн. Не сме говорили по тази тема, скъпи колеги. Тя беше е, включена последния път в дневния ред на нашата комисия. Става дума за това, че парламентът трябва да получи право на а, е, формиране на разследващи комисии. Испанският парламент А, е, се обърна към господин Шулц и попита кога изтича срокът за възражение срещу субсидиарността, т.е. показване на жълта карта и ние трябва да извършим проучване по този въпрос. Аз смятам, че с нашата правна служба т.е. ние поддържаме това мнение, че това е една вътрешна процедура, а не обичайните законодателни процедури. Това е вътрешна процедура за парламента, т.е. ние трябва да определим как ще трябва да действат подобна комисия, така че ние нямаме а, някакви срокове, защото държавите членки не участват. И а, ще съобщим на председателя на парламента, че а, тук фактически няма срокове, защото не става дума за процедура по съвместно вземане на решения. Председателят, аз мисля, че това е ясно. Когато е, има изключителна, изключителни правомощия на Европейския съюз, няма субсидиарност. Това е ясно. То проистича от естеството на нещата. Така че нека да гласуваме кой е за предложението на госпожа Тайн, кой е против, въздържали се, приема се. Така че можем да. Е, приключим работата и по тази тема. Преминаваме сега към точка 17. Това е доклада на господин Балдасар. Давам думата на колегата Балдасар. Та отсъства, така че можем да отложим, но има доста доклади на, не, на господин Балдасар. Тогава нека да преминем към а, доклада на господин Кари. Той също не присъства. Господин Месарош, тук ли е? Тук е. Тогава нека да започнем с този доклад. 23. И да дойдат и другите докладчици. Благодаря ви, господин председател. И така, става въпрос а, за едно предложение, всъщност за предложение за решение, свързано с гражданската отговорност. А, при ядрени аварии и участието на държавите членки, които са страни по Венецката конвенция. това е мандата, който позволява присъединяването към а, тази конвенция. Идеята е, че трябва да има възможност да активицират протокола за изменение на тази конвенция. Знаете, че някои държави членки все още не участват, не са страни по конвенцията, но може би биха желали да се присъединят към нея. Знаете, че има два основни правни документа Виенската конвенция и Парижката конвенция. Има, както вече казах, различни държави членки, които са страни и по Виенската, и по Парижката конвенция, като целта е да се предвидят последващите действия в случай на а, ядрена авария. И аварията в Фукушима ясно ни показва колко е важно да сме готови за реакция в подобни, подобни случаи. В а, този случай Европейския съюз е компетентен относно протоколите, защото Европейския съюз трябва да е своя мандат, за да може държавите членки да се присъединят към протокола. Това решение ще засегне държавите членки, които са страни по конвенцията, т.е. Белгия, Полша, Чешката република, Словения и Литва, както и Унгария. За целта трябва да се приложи процедурата за одобрение на Европейския парламент. Не, сме, не се подига тук въпроса за средствата необходими за справяне с а, аварията. Става въпрос за режимите, които се прилагат съгласно Виенската конвенция и съответно съгласно Парижката конвенция. Има ли колеги биха искали да вземат думата? Има ли елементи, които според тях трябва още да бъдат разработени? Благодаря ви. Благодаря. Ще дам думата на комисията за разяснение. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Ще поставя на кратко контекста на това предложение на комисията. Ще повторя част от казаното вече от господин докладчика, господин Мазайрус. В момента европейският режим се управлява от два инструмента. Виенската конвенция, изменена с протокола от 1997 година и Парижката конвенция, свързана с отговорностите при, гражданск... при аварии в гражданската ядрена програма. Някои държави членки на Европейския съюз са страни по Парижката конвенция, а други са страни по Виенската конвенция. Протоколът от 1997 изменя Виенската конвенция и именно този протокол е обект на предложението за решение на комисията. Много е важно от гледна точка на интерес на Европейския съюз и на неговите държави членки да се приеме този протокол, защото там има по-добро определение за вреди от ядрена дейност, като включително и вреди за околната среда, загуба на човешки живот и различни други вреди. Протоколът предвижда разпоредби за разрешаване на спорове, включително в случай на съмнение относно юрисдикцията и кое седище трябва да се занимава с съответната спорове. Относно юрисдикциите на съдилищата и прилагат съдебни решения, има разпоредби, които се съдържат в регламента Брюксел 1. Ето защо Европейския съюз има изключителни правомощия за сключване на протокола и държавите членки вече нямат възможност и право да сключват международни споразумения, които засягат по някакъв начин вътрешното законодателство на Европейския съюз. Проблемът случай обаче е, че протоколът не предвижда клауза за регионални организации, която даде възможност на Европейския съюз да стане страна по протокола. При предвид обстоятелствата, по изключение Европейския съюз ще даде възможност на държавите членки да ратифицират протокола в интерес на целия съюз. Както вече казах, според нас ратификацията на протокола ще има положително въздействие при евентуални жертви на ядрена авария в Европейския съюз. Ето защо комисията препоръчва на държавите членки страни по Виенската конвенция да ратифицират протокола. Тази процедура и този метод на работа не е новост. Вече сме действали по този начин и в предит. Става въпрос за държавите членки, които са страни по Парижката конвенция, която е еквивалентен документ на Виенската конвенция. Държавите членки страни по Парижката конвенция получиха разрешение през 2003 и 2004 година със съответните реш... Е, решения на съвета да а, подпишат и ратифицират протокола, изменящ Парижката конвенция. Решението на съвета ще засяга само държавите членки, които са страни по Виенската конвенция. Държавите членки, които не са страни по Виенската конвенция, или са страни по Парижката конвенция не са обхванати в приложното поле на това решение. Искам също така да ви обърна внимание на факта, че предложеното решение на съвета предвижда държавите членки да направят декларация при присъединяването им към протокола. И тази декларация ще гарантира, че в рамките на Европейския съюз държавите членки ще продължат да прилагат вътрешноевропейските европейските правила относно юрисдикцията и прилагането на съдебните решения, в случай когато, когато тези правила са по-уместни в сравнение с правилата предвидени в протокола относно законодателната процедура, мога да ви осведомя, че вече започнахме обсъжданията в ресорните работни групи на съвета и ще продължим с тези преговори и през декември. И накрая по отношение на преразгледаният регламент Брюксел 1, по който парламента гласува наскоро в пленарна зала. Тук мога да отбележа, че измененият регламент не променя по същество предложението на решението на съвета. Благодаря ви, очаквам се напредни работата по това проекто решение. Ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Herr Kollege Sie nochmal. Благодаря. Няма желаящи да се изкажат. Колега Месарос, искате ли да вземете думата? Не. Тогава за сега можем да приключим работата по тази точка. Благодаря на докладчика и на комисията. Преминаваме към доклада на господин Балдасаре. Европейска заповед за запор на банкови сметки. Думата има докладчикът. Благодаря, господин председател. Няма да говоря подробно за съдържанието на мерките. Вече имаше подобно обсъждане на заседанието ни на 6 ноември. Нека само ви припомня, че става дума за нов законодателен акт и по-точно за альтернатива на националните процедури. Става дума за законодателен акт, уреждащ Европейската заповед за запор на банкови сметки. По силата на този инструмент ще се гарантират възможности за кредиторите за по-ефективно събиране на задълженията. от сметките на длъжниците. В рамките на тази общоевропейска процедура се предвижда още преди издаването на изпълнителен титул да се пристъпи към обезпечаване в съответната държава по местоживеене на длъжника. Така ще се осигури ефектът на изненадата спрямо длъжника. Към момента не разполагаме с други подобни инструменти. Комисията смята, че с помощта на този инструмент ще могат да бъдат събрани вземания в размер от 600 милиарда евро. Комисията ще излезе със съответен работен документ. Целта на този документ е да се постигне колкото се може по-широк консенсус. Трябва да постигнем консенсус както тук в комисията ни, така и на междуинституционално равнище. Мисля, че един подобен инструмент би бил от голямо значение за вътрешния пазар. За това би било жалко, ако се забави темпа на законодателната процедура, поради опасения във връзка с новаторското естество на инструмента. В текста на доклада ми са визирани някои проблеми във връзка с събирането на задълженията. Необходимо е да се доизяснят някои определения, например определението на задължение или банкова сметка. Що се отнася до банковата сметка, би следвало да се запитаме дали определението следва да обхваща и финансови инструменти. Това би могло да доведе до проблеми и по-точно до загуби под формата на лихви. Това ще бъдат загуби за длъжника. Трябва по-точно да се очертаят и мерките на административно-техническо ниво. Би следвало да се отпишат разходите за административни и технически процедури. Това са разноски, които се понасят от банките. Каква е задачата ни? Трябва да се опитаме да постигнем по-добър баланс между правата на кредиторите и правата на длъжниците. Както казах, с новата процедура се цели постигането на ефект на изненадата за длъжника – не е необходимо предварително изслушване на длъжника, за да се даде ход на процедурата. Питам се дали не би било добре да се доусъвършенства предложението в някои свои части, така че да се постигне наистина по-добър баланс между правата на длъжника и правата на кредитора. Би следвало да се предвидят допълнителни разпоредби за по-високо ниво на защита на длъжника в случай, че кредиторите злоупотребяват с процедурата Имам предвид член 11 за доказателствените средства и член 16 и 17 за мерките на принудително изпълнение. По силата на тези членове трябва да се засили защитата на правата на длъжника, като същевременно обаче се запази предложеният ефект на изненадата. Това бе всичко от моя страна. С удоволствие ще изслушам препоръките на колегите. Призовавам ви и вие да работите по този инструмент. Би трябвало и кипърското председателство, възможно най-скоро да вземе отношение и да ни уведоми за постигнатото в съвета. Вече се е състояла една среща, която не е довела до значителен напредък. Да се надяваме, че това ще се промени в бъдеще. Благодаря на господин Балдасаре, колегата Тайн, след това колегата Коферати и колегата Будо. Госпожа Тайн. Също като колегата Балдасаре, според мен има съществен проблем с така наречения ефект на изненадата – не съм сигурна, че се постига баланс между правата на кредиторите и правата на длъжниците. Няма никакъв проблем в момента, в който се издаде изпълнителен титул, да се наложи и запор върху сметка като трансгранична мярка, но при положение, че не е повдигнато обвинение, че не е издаден изпълнителен титул, според мен е абсолютно неприемливо да се налага запор върху всички сметки на длъжника. Това напълно противоречи на разбирането ми за правова държава и отваря вратата за злоупотреби. Друг повод за критика и факта, че не е извършена оценка на въздействие. Става дума за един много значим инструмент, който до голяма степен може да ограничи правата на длъжника. В една бележка под линия се споменава само, че е било извършено проучване сред дружества, цели 413 дружества са изпратили отговори, но според последните данни от 1993 година в Европейския съюз има 17 милиона дружества, а в случая 413 са излезли с становище. 66 от тях са докладвали за проблеми. И според мен тези данни са просто смешни процентът на запитаните дружества е 0,0000 нещо си. С други думи, нямаме никакви основания да вземем решение за това, кои дружества, кои частни кредитори са имали проблеми. Представете си, че вие сте засегнати от този инструмент. Представете си, че сте частен предприемач или физическо лице и в един прекрасен ден установите, че е наложен запор върху всичките ви банкови сметки. Няма да можете дори да си осигурите прехраната, да си купите храна. И каква би била първата ви реакция още в същия ден? Трябва да сезирате съда и да изискате поне информация, а по настоящия инструмент не се предвижда такава възможност. Представете си, че сте частен предприемач и в същия този ден, в който са запорирани сметките ви, трябва да изплатите заплати на служителите си. Няма да имате такава възможност. Поне би трябвало да узнаете кой е запорирал сметките ви. Има такава възможност, но тя не ви е от особено голяма полза, тъй като срещу вас трябва да се повдигне обвинение. И предвиденият срок за повдигане на обвинение е цели 30 дни. Това е абсолютно неприемливо. В продължение на 30 дни би следвало да чакам, за да узная кой е образувал процедурата. И от опита ми като юрист мога да ви кажа, че има много грешки. Стават грешки с имената, например. процедурата понякога се образува абсолютно произволно. Понякога се стига до грешки, тъй като в базите данни се обърква длъжника с кредитора и това е нормално, защото тези бази данни се изготвят от хора, а хората правят грешки. И така да си представим, че вие сте засегнатото лице и се запорират всичките ви сметки. Не можете да направите абсолютно нищо. Трябва да чакате да ви се връчат книжата от друга държава членка, трябва да чакате да се повдигне срещу вас обвинение. И ако в случая някой е злоупотребил с процедурата, ако става дума за ваш конкурент, който иска да ви навреди, то това за вас е равносилно на банкрут. В рамките на въпросните 30 дни просто можете да прекратите дружеството си. Не мога наистина да разбера защо е било извършено допитване до толкова малко дружества и че толкова малко, само 66, са докладвали за проблеми. Що се отнася до основанията за образуване на процедурата, Данните за Германия са, че по една трета от процедурите не са били представени основания. И какво означава това, че по време на производството по същество се установява, че искането е било неоснователно? Да, обаче междувременно са били запорирани сметките и длъжникът не е имал никаква възможност да отреагира. И това го поставя в една много трудна ситуация. Да си представим, че е в Германия или някъде другаде и получава някакви книжа от друга държава членка. Нерядко тези книжа не са и преведени на съответния език. И в случая става пръзно, дума за празнота в гражданско-правната уредба. Длъжникът е в много трудно положение. Трябва те първа да си осигури адвокат и така нататък, а междувременно не разполага със средствата си, не може да си купи храна, не може да си плати сметките, найма за жилището, не може да плати заплати на служителите си. Не е възможно една такава строга мярка да се постановява без предварителна оценка на въздействието. Да не говорим за правните проблеми. В немалко държави членки няма регистри на титулярите на сметки. Има такъв регистр в Германия, но данни по тези регистри се предоставят единствено когато става дума за особено тежки деяния, като тероризъм, изпиране на пари, фасадни дружества и така нататък. А в бъдеще, ако се приеме този инструмент, ще може да се оповестява информация за имущественото състояние на длъжника, на който и да е кредитор. Може в случая дори да не става дума за кредитор. И в случая в по-изгодно положение се поставя кредитора. Нека първо да трябва да се издаде изпълнителен титул. Нека това е необходимото условие за образуване на процедурата. И нека поне се постави изискване да се повдигне обвинение. Така длъжникът още на следващия ден ще може да узнае кой е в основата на процедурата. В противен случай напълно подриваме всякакви принципи на правовата държава. Не може да се образува процедура без предварително изслушване на длъжника, без повдигане на обвинение. Достатъчно е длъж... кредиторът, извинете, просто да представи екземпляр от договор за покупко-продажба. Това според мен е абсолютно неприемливо. Мисля, че трябва да предвидим много по-строги условия, предварителни условия за образуване на процедурата. Господин Коферати. Благодаря, господин председател. Според мен цялото предложение на колегата Балдасаре е изключително балансирано. Комисията всъщност е, върви в е, правилна посока, след като предлага уредба на подобни въпроси. Знам колко е трудно и колко е, е деликатно да се изработят отделните решения, но аз не мисля, че би трябвало да останем пасивни в този случай. Не, точно обратното и е, това беше посочено и от докладчика. Има е, нарушение на баланса между кредитора и длъжника в предложението на комисията. Разпоредбите, така както са формулирани, естествено е, дават възможност на кредитора да се ползва с много по-големи предимства спрямо длъжника, който е в много по-неизгодна позиция от него. И сега трябва да се създаде баланс и тук трябва да започнем от някои специфични глави, които са включени в предложението. Там трябва разпоредбите да бъдат укрепени. Естествено, ние не трябва да допускаме да се стигне до инструментализиране, а именно кредитор да се опита да наложи правата си спрямо длъжника без основание. И тук, естествено, ние можем да предложим е, задължително внасяне на гаранции и то по начин, който позволява да се вмени задължение на кредитора да не а, е, преминава към санкции, защото примерно може да се установи, че тези санкции не дават резултат. Аз мисля, че това ще има този възпиращ ефект, към който се стремим и е, разбира се, ще има възпиращ ефект и по отношение на индус... инструментализацията. Сега за личната сфера – поверителната информация, която може да бъде необходима в даден момент. Тук е, трябва да се изисква един минимум от информация, която да е задължителна, така че да не се злоупотребява с подобни данни. Не всичко трябва да се инструментализира. Естествено, е, неизменно се поставя изискването за предаване на данни, обаче тези данни не трябва да надхвърлят рамките на въпроса, който се дебатира. В случая не трябва да се допуска инструментализиране за преобразуване на някакъв тип финансови отношения, където се изисква огласяване на данните. Бяха е, изложени някои хипотези, е, според които сроковете са важни. Да, е, може да се получи така, че вследствие на наложени подобни мерки някой да не може да се справя с ежедневните си задачи. И комисията всъщност е, предлага да не са компетентни различни съдилища, а всъщност. е, е да бъде компетентен съда в страната, където е започнато производството и в случая ще се е, гарантира да се приложат съответните правни инструменти. Разбира се, всичко ще се ограничи само върху конфликта е, по отношение на сроковете. И нека да приключим с този пример. Искам да се върна към началото на моето изказване. Този баланс трябва да бъде гарантиран в предложението на комисията, защото иначе също съществува опасност да бъде наказан по-славия. Но това е всъщност задачата, с която ние трябва да се заемем. Ние не трябва да се е, плашим от е, тези проблеми, трябва е, да направим необходимото, за това съществуват и необходимите инструменти. Председателят, благодаря. Колегата Буду. Cred că această ordonanță privind poprirea asigurătorii... Благодаря ви. Според мен Европейската заповед за запор на банковите сметки е жизненно важна, за да се гарантира повече правна сигурност при трансграничната търговия и съответно при трансграничните събирания на вземания. В противен случай търговските страни ще пострадат. Търговците винаги имат нужда от сигурност, че ще могат да съберат своите вземания. Ако процедурата е прекалено сложнена, това ще бъде в ущърп на кредиторите. И затова смятаме, че имаме нужда от някаква процедура на европейско равнище и че ефектът на изненадата е изключително важен. Ако го няма ефектът на изненадата, цялата процедура ще стане прекалено неефикасна. Колегите вече го споменаха, имаме нужда от гаранции срещу евентуално злоупотреба с този инструмент. Ето защо. Първоначалната идея е да се разчита на ефекта на изненадата. И като казвам, че това е изненад... ефект на изненадата, смятам, че а, е, трябва да се вземат предвид два елемента. Първо, Европейската заповед за забор трябва да се а, е, издава основа на е, започнато производство по, по спор по същество. В противен случай не може да се прави искане за издаване на Европейска заповед за запор. На второ място, при издаването на Европейската заповед за запор трябва да се определи и размерът на средствата, които са под запор. за да може и тази информация за средствата трябва да се предостави от кредитора, за да може после да се гарантира, че не е имало злоупотреба от негова страна. Тоест, това са двата елемента, които ще гарантират сигурност. Първо, Европейска заповед трябва да се поиска едновременно с започнато производство на национално равнище и на второ място трябва да се гарантира точният размер на средствата, които са под запора. Трябва също така да е ясно ко, коя а, юрисдикция има право да издава Европейската заповед за запор и коя юрисдикция е компетентна по спора по същество. Ако длъжникът се намира в държава членка, различна от държавата, където се намира юрисдикцията, решаваща по спора по същество, тогава трябва да се намери а, юрисдикция, която да се намира в държавата членка, където пребивава длъжникът с цел намаляване на разходите по издаване на Европейската заповед по запора. Трябва също така да избягваме и паралелното производство в две различни съдебни юрисдикции. Благодаря ви. Госпожа Нипа. Благодаря колегата Ниблер, благодаря господин председател, благодаря и на колегата Балдасар за е, положените усилия за изработването на този документ. Той представлява добра основа за бъдеща дискусия. Няма да дам много допълнения към аргументите, изложени от колегите във връзка с. Е, все още нерешените въпроси. Аз взех думата само защото искам да направя предложение дали във връзка с въпроса за създаване на необходимия баланс между интересите на кредитора и длъжника, т.е. дали в този случай не трябва да е, използваме оценката на въздействието като инструмент. И аз мисля, че ако бъде представена такава от комисията, ние ще можем да използваме много неща от нея. Това беше направено и по други досиета, така че аз правя предложение в тази връзка. Не мисля, че сега сме в ситуация, в която можем да се произнесем окончателно във връзка с интересите на длъжника и кредитора. Самият аз се включих, казва председателят в списъка на изказващите се. Аз мисля, че допълнителна оценка на въздействието има смисъл в този случай и това а, трябва да бъде обсъдено с докладчиците, докладчиците в сянка и координаторите, защото в рамките на тази тема, която е изключително важна, е много а, е, важно да се направи оценка на въздействието и да се използват базата данни, предложена от е, комисията. Сега, във връзка с е, предложението като такова, аз смятам, че има смисъл, ако имаме нещо подобно на вътрешния пазар, защото по този начин се облегчава удовлетворяването на такива претенции в трансграничен аспект. Също трябва да бъдат спазвани и принципите на правовата държава, да се включат елементи за защита на длъжника и е, когато говорим за сигурност е, и изпълнение е, на изпълнителни титули, то тогава ще трябва да има добри срокове за постановяване на решение от съда. Мисля, че 30-дневен срок е дълъг. Трябва да съкратим този срок, за да могат е, е, съответните лица да е, сезират националните съдилища и разбира се, тук има непосредствена връзка, както каза госпожа Тайн и няма противоречие с ефекта на изненадата. Връчването трябва да се извършва паралелно с постановяването на мярката, така че наистина автоматично в повече или по-кратко време, в същия период, в който се извършва за порът да се получава точна информация защо се налага тази мярка. Тоест в случая паралелността не стои в противоречие с ефекта на изненадата. А, що се отнася до сведенията за сметките, аз поделя мнението, което беше изразено тук. Благодаря на докладчика за този работен документ. Виждам, че той върви към, в правилна посока, а ние би трябвало да се замислим дали е, това трябва да е, бъде изработено така като предложение, че да бъдат изпълнени минималните стандарти и едновременно да се отговори на изискването за ефективност. Е, кой желая да вземе думата? Колегата Гарни. Господин председател, аз проследих разискването трябва да кажа, че не съм чел а, този доклад, но а, ценя много доклада на колегата Балдасаре. Искам да направя някои коментари от общ характер. При това разискване става дума за намиране на баланс в а, производството между длъжника и кредитора. И аз мисля, че това е условие, което се поставя навсякъде, във всяко производство и по тази причина аз съм очуден, че сега всичко се концентрира точно върху този аспект. А ако нямаме баланс, изобщо няма да можем да образуваме производство. И докладчикът може би би могъл още веднъж да обсъди това. Може би това е, е нещо абсолютно необходимо. Е, в останалите случаи нито едно производство е, няма начин да не предлага необходимите гаранции за кредитора и длъжника също и по отношение за сроковете. Извинете, това беше коментар, който наистина исках да направя и сега с много голямо внимание ще е, следя това досие, защото то е много интересно за мен. Благодаря. Желая ли представителят на комисията да добави нещо? Моля. Um, thank благодаря, господин председател. Благодаря на господин Балдасаре за работния документ. Не съм сигурна дали сега е подходящият момент подробно да се спра върху отделните моменти от работния документ и върху изказванията, направени до тук. Комисията като цяло смята, че по силата на нейното предложение се постига адекватен баланс между интересите на дължника и на кредитора. Както подчерта господин Будо, инструмента трябва да е ефективен. Предложението предвижда инструмента да представлява альтернатива на националните процедури. Ако производството бъде прекомерно отежнено, то кредиторите няма да се възползват от новия институт. Това също трябва да бъде взето предвид. Може би знаете, че по време на разискванията в съвета немалко държави членки също изразиха загриженост във връзка с баланса между интересите на кредитора и длъжника – Комисията е готова да продължи работа по подобряването на този баланс, така както бе изискано от държавите членки. Можем да засилим защитата на правата на длъжника, без да намаляваме ефективността на инструмента. Например, като засилим разпоредбите за учредяването на гаранция, може да се предвидят разпоредби и за обезщетяване на кредитора, както и за отговорността на кредитора за евентуални вреди, нанесени на длъжника. Ако има по-строги разпоредби в тази област, кредиторите ще се замислят преди да изискат образуването на производство, без да имат достатъчни основания за това. Нека отбележим, че Важна роля играе и съдята. Той разглежда и преценява доказателствата и постановява издаването на изпълнителен титул единствено ако е убеден, че има достатъчни основания за това. И това е един общ въпрос, свързан с всички привременни мерки. Разбира се, в случая трябва да се предприема действия от спешен порядък. Няма много време за провеждане на производство по същество. За това се провежда ускорено производство въз основа на представените доказателствени средства. Но ако съдята не е убеден, че има основания по същество, няма да постанови и издаването на титула. А що се отнася до оценката на въздействието, комисията е извършила такава. Тя ще бъде публикувана на страницата ни в интернет, заедно с предложението за законодателен акт. Извършена е и външна оценка на въздействието, която също ще бъде публикувана на страницата ни в интернет. Ще се консултирам с колегите ми и тя всъщност вече трябва да е публикувана. С удоволствие ще ви предоставим тези два документа, за да прецените дали следва вие да възложите своя оценка на въздействието или не. но разполагаме с повече факти от тези, които цитира уважаемата ви колега госпожа Тайн. Извършени са повече проучвания от тези, които се цитират в текста, така че сме получили много повече от въпросните 66 отговора, за които говорихте. Господин Балдасаре цитира цифрата от 600 милиона евро. Това е количественото изражение на ползите от инструмента, съгласно оценката на въздействието. В заключение мога да кажа, че с готовност ще обсъдим с парламента възможностите за усъвършенстване и изменяне на предложението ни, така че да отчетем загрижеността, изразена най-вече във връзка с баланса между интересите на кредитора и длъжника. Същевременно трябва да вземем предвид, че е необходимо производството да е ефективно и да, от него да проистича допълнителна полза, както за кредиторите, така и за вътрешния пазар. Благодаря на комисията и накрая думата има още веднъж докладчикът. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички колеги, които взеха думата. Те допринесоха за разискванията ни и се надявам, че измененията, които ще бъдат внесени, ще ни позволят да подобрим структурата на моя доклад. А относно самия инструмент, той ще бъде ефикасен. По този въпрос няма никакво съмнение. И е ясно, че всеки един инструмент, който цели подобряване на единния пазар, се основават на даден анализ слушаме много критики от години насам, но основната критика е липсата на доверие търговците и потребителите не разполагат с необходимата сигурност при трансгранични сделки. Няма гаранции за това, че условията на договора ще бъдат спазени. Разбира се, тези страхове съществуват и в рамките на дадена държава, когато са налице всички правни гаранции и защитни механизми, но при трансграничните сделки притесненията са много по-големи. в рамките на една национална система има цял набор от инструменти, които гарантират правата и задълженията при сключване на сделка. Целта на това предложение на комисията е да се създаде инструмент, който да отговори на една почти патологична потребност. Много рядко длъжникът не е наясно, че изобщо е започнало производство. Той е наясно с това производство, обикновено вече са взети мерки срещу него, обикновено има неспазване на а, условията на договор и тук наистина не става въпрос за малки предприемачи в Италия, например, които един прекрасен ден виждат, че всичките им банкови сметки са запорирани. Не, длъжникът обикновено е напълно наясно с производството, а предвидени са редица гаранции в самия текст и трябва да се опитаме да засилим тези гаранции, като едновременно с това гарантираме, че инструментът е ефикасен и че гарантира правата както на кредитора, така и на длъжника. Освен това, смятам, че това не е единственият инструмент, с който ще разполагаме. Със сигурност има и правни инструменти в националното законодателство, в което се предвиждат издаване на инструменти, които се издават без присъствието на, ответната страна всяко национално законодателство предвижда подобни а, производства и подобни правни инструменти и във всеки случай съдята трябва да прецени дали искат на кредиторът е основателен и дали действително има елемент на спешност. Т.е. дали има опасност длъжникът да се опита да прехвърли средствата от банковите сметки, за които е поискан запора, да има опасност да се опита да се укрие или по друг начин да не спази задължението, което е приел при изключването на договора. Така че съгласна съм с колегите, които искат по-задълбочен анализ – действително трябва да намерим решение, което да гарантира по-добро равновесие между правата на длъжника и кредитора. Относно оценката за въздействие ще видим какви ще са допълнителните сведения, които ще ни предостави Европейската комисия. Мисля, че като цяло а, разгледахме проблемите в, при функционирането на вътрешния пазар и разполагаме с необходимите основания да разберем доводите на дадено предприятие да, да поискам инструмент, който да ускори възможността за а, събиране на вземанията му в друга държава членка. Но, разбира се, ще се опитаме да си свършим работата добре е в нашата правна комисия, както винаги го правим. Надяваме се и съвета да си даде сметка за това колко важен е този въпрос и колко сложна е тематиката. Благодаря. Благодаря на колегата Балдасар. Приключваме разискването по тази точка. През януари ще имаме е, вече пред себе си окончателния вариант на доклада. Колегата Балдасар продължава с е, точки 18 и 19. Искам да приветствам и господин Хаут е, сред нас, който е докладчик по тази тема. А, тук а, имаме вече и а, член 50. Колегата Балдасар, Благодаря, господин председател. Преди да пристъпя по същество, искам да е, благодаря е, за е, присъствието тук. Искам да кажа нещо във връзка с социалната отговорност на предприятията. Това сега се нарича нова стратегия или подновена стратегия на комисията. Става дума за отговорността на предприятията, става дума също и за въздействието на тази отговорност върху обществото. Мисля, че е правилно като дефиниция е, това, което е подбрано и е, трябва да се съгласува с е, практиката. Как Както, даде, както пролича от дискусията преди няколко седмици, този подход за социалната отговорност на предприятията се характеризира от една страна с доброволност, от друга страна с задължителност. Аз мисля, че това противоречие не е съразмерно най-вече предвид развитието развитието на някои нормативни разпоредби във връзка с е, от социалната отговорност на предприятието. От самото начало обаче трябва да си зададем някои основни въпроси. Трябва да се запази точно този подход е, там, където е възможно той да се прилага, за да даде възможност за диалог е, между отделните мерки, с които се урежда отговорността на предприятията. Дефиницията за социална отговорност, в нея се прави опит да се неутрализира този конфликт е, между е, доброволният е, подход и задължителния подход. Съществуват три основни оси, които са от значение и след като ние сме разработили нашето предложение. Трябва да гарантираме връзка между конкурентоспособност и социална отговорност на предприятията. Ако едно предприятие носи социална отговорност, то това не непременно означава, че ще стане по-конкурентно може и позицията му на пазара да бъде укрепена, ако заинтересованите страни и фирмите вървят в една посока, не споделят различни схващания. Има различни подходи, които да дадат възможност на предприятията да се справят с социалните искания и също така с екологичните изисквания. Например, е, предприятие, което, например, е, прави опити да използва интелигентни видове транспорт, използва биологично разградими вещества и изобщо се опитва да работи съгласно екологичните изисквания. Да използва екологично ефективни материали – то може да реализира допълнителна полза по отношение на социалната си отговорност. И е, това във всички случаи е, върви ръка за ръка с конкурентоспособността на това предприятие, защото е, дава възможност, се дава възможност по този начин за партньорство на европейско равнище и в този случай много лесно може да се определи допълнителната полза. Втората ос в доклада се отнася до един много решаващ аспект – подобряване на прозрачността без е, доверие между участващите страни няма да бъде възможно да се гарантира взаимност и да се гарантира доверие между е, предприятията, дружествата и потребителите. За това мога да се съглася с общите цели, да се подобри прозрачността, да се повиши прозрачността, също така да се извършва и е, сърегулиране и е, да се предвиждат е, бонуси за предприятията, които наистина е, реализират в своята дейност социалната отговорност. Тук става дума за решаващи мерки, които в дългосрочен план ще спомогнат за затваряне на цикъла между очакванията на гражданите и е, поведението на предприятията. Естествено, тук е, не трябва да се губи предвид мултидимензионния аспект, трябва да се отчитат спецификите на пазара, в конкретния случай и спецификите на сектора също. Аз искам да подчертая и още нещо, което колегите мисля, че ще си пожелаят. Ще трябва да се погрижим да не се стига до допълнителна бюрократична тежест, когато става дума за въвеждане на допълнителни разпоредби. Не трябва по този начин да се ограничава свободата за действие на предприятията. Това естествено са съображения, които са насочени към законодателното предложение е, във връзка с е, прозрачността. Е, искаме кодекс за саморегулиране и сърегулиране. И накрая още нещо, още една глава в този доклад, която се занимава с основния приоритет, а именно по-силно включване на малките и средни предприятия, защото те представляват 90% от е, индустрията на европейско равнище. Парадоксално обаче, че големите и средните предприятия понякога е, развиват е, съзнание и поведение, което което е със социална насоченост. Те поемат важни ангажименти, занимават се много подробно с тази тема и е, цялата тази концепция за социалната отговорност е, много трудно може да се прилага от малките е, и средните предприятия. И тук ще трябва да се намерят инструменти, за да може да се даде възможност на малките и средни предприятия също да се занимават с социални мерки, да бъдат ограничени разходите за това и да бъдат увеличени положителните аспекти. Мисля, че комисията неминуемо ще трябва да е, разработи стратегии и тези стратегии да бъдат предназначени за отделните мерки, най-вече насочени към микропредприятията. Тази социална отговорност ще може да бъде укрепена и да бъде разпространена в по-голяма степен сред малките и средни предприятия, така че да се включат и междинните звена. Искам да посоча, че е, от доклада става ясно е, всичко това и няма да се спирам на отделните детайли. Във връзка с становището на Комисията по заетост, там също се засяга социалната отговорност на предприятията и най-вече става дума за това, че може да се постигне устойчив растеж. В случая трябва да си помислим за въздействията на финансовата криза, как тя се отразява върху заетостта и е, трябва също да се погрижим за устойчиво развитие, за е, е, реципрочност. Това са важни теми проблеми. и е, трябва да имаме много добра база, която да покрива различни аспекти и е, разбира се всичко това може да доведе за, до гарантиране на социалната отговорност и екологичното съзнание. Тук ще приключа изказването си е, и е, ми Позволете да припомня, че последния срок е за представяне на изменение 29 ноември, така че е, моля да внесете е, вашите предложения в тази връзка. Благодаря на колегата Балдасар, колегата Хаут и след това колегата Тейлор. Ричард Хауит, благодаря господин председател. Благодаря за възможността да участвам в разискванията във вашата комисия. Господин Балдасар и аз преди да започнем работа по този текст не се познавахме много добре, но установихме много добро сътрудничество, както помежду си, така и между нашите сътрудници и между членовете на двете ни комисии. Корпоративната социална отговорност обхваща редица различни аспекти, които спадат и към ресорите на отделни парламентарни комисии. За това мисля, че е добре повече от една комисия да работи по тази тема за да бъде обхваната тя в своята цялост. Благодаря на господин Балдасаре за взаимодействието. Ще остана тук колкото се може по-дълго, ще изслушам разискванията, защото искам да продължим взаимодействието между двете си, двете комисии. Благодаря ви, че сляхте точка 18 и точка 19 от дневния ред. Господин Балдасаре и аз сме на едно и също мнение по ключовите моменти от двата текста. Така, например, във връзка с определението на корпоративна социална отговорност точка 4 и многостранните платформи по точка 8. Отчитаме и много важната роля, която играят заинтересованите страни в точка 9 Също така приветстваме и предложението на комисията, изложено в точка 10. Обявяваме се и за идеята за етичен кодекс. Не бива да предписваме на дружествата какви следва да бъдат доброволните им етични кодекси, но следва те да се споразумеят помежду си. И мисля, че това е един много добър подход подходът на саморегулирането. Мисля, че той не е много ясно разяснен в предложението на комисията. Трябва да работим помежду си, за да доизясним саморегулирането. Господин Балдасаре говори за малките и средни предприятия. Съгласен съм с него, че е много важно всички да осъзнаем, че малките и средни предприятия единствено защото нямат достатъчни средства за да ангажират специалисти в областта на социалната отговорност или за да поръчват изследвания, не са с по-малък потенциал за реализирането на тези принципи. Съгласен съм с казаното от колегата по точка 18. Въобще съм съгласен с целият отрязък от точка 18 до точка 23. Това е една много добра отправна точка за по-нататъчна работа по въпроса за МСП. Съгласен съм с господин Балдасаре, че трябва да спазваме международните си ангажименти, както и да отчетем корпоративната социална отговорност в търговските взаимоотношения. Трябва също да се отчете и колко е важно взаимодействието между деловите среди и заинтересованите страни. Международната доброволческа дейност под формата на от доброволческа дейност от страна на служителите на дружествата. Това според мен е една добра идея има много добър опит с това в Великобритания. Тя е заела една от челните позиции в тази област. Ще направя 4 бележки. Точка 13 за поемането на водеща роля в световен мащаб по отношение на прозрачността във връзка с докладването на спазването на стандартите за устойчивост, като екологични и социални стандарти, например. Към момента Европа не е водеща в световен мащаб. Нека сме честни участвах в работата на Международния съвет за интегрирана отчетност. И мисля, че имаме възможност, като се има предвид и предложението, което предстои да бъде представено, да работим по установяването на водещата си роля. Но в момента нямаме такава. Индия въведе инструмента на доброволния етичен кодекс. Китай също в Малайзия, в Южна Африка, в Бразилия на фондовите борси. Етичния кодекс е задължително изискване. Държави като Франция вече от няколко години насам също имат установена процедура. Интересен е опитът на дъчаните. Той е интересен за комисар Бърние, например. Дъчаните въведоха процедура, основаваща се на принципа спазване или обясняване деловите среди трябва да докладват за спазването на всички стандарти. Ако решат, че няма да докладват, че няма да се отчитат, трябва да заявят защо. През първата година от прилагането на инструмента 93%, а през втората година 97% от дружествата в Дания решиха да представят отчети за спазването на стандартите. Тоест инструментът на датска почва доведе до много добри резултати. И мисля, че трябва да се получим от този опит. Не искаме да вменяваме допълнителна административна тежест на дружествата, но е възможно да постигнем напредък по отчетността от тяхна страна, ако погледнем какъв е международният опит. Много уважавам подхода на комисар Бърние към този въпрос. След 10 години сигурно светът ще премине към системата на интегрираното отчитане. То оказва взаимодействие не само върху, отчет, върху устойчивостта, но и върху економическия аспект и основните организации в областта на счетоводната отчетност работят с основните структури в областта на отчетността за устойчивостта. Има над 180 пилотни инициативи в световен мащаб. Призовавам комисар Барния решително да работи в тази област, за да може Европейският съюз наистина да поеме водещи функции в световен мащаб. Член 15 и член 16. Там отново повтарям колко е важен балансът Господин Балдасаре мисля, че се доближи до позицията, която трябва да заемем с това, което каза днес. Не бива сега да се спираме върху подробностите. Няма да направя това в моя текст, няма да го направи господин Балдасаре но можем да създадем среда, в която законодателното предложение да бъде представено по един конструктивен начин в полза на всички страни. Точка 26 за ролята на деловите среди. Да, деловите среди трябва да са в основата на процеса. Никой не би предложил нещо друго. Комисията през 2006 година излезе вече с съобщение. През 2012 успяхме да я убедим, че трябва да заложи на подхода, основаващ се на повече заинтересовани страни. И мисля, че в точка 26 има опасност да отправим погрешното послание към комисията. Няколко думи за становището Основният международен стандарт през изминалите години бяха насоките на Организацията за економическо сътрудничество и развитие. Бе постигнато и споразумение на ООН за водещи принципи, отнасящи се до стопанските субекти и правата на човека. Господин Балдасаре не е отчел това в доклада си. Искам вашата комисия ясно да подкрепи тези нови принципи. Ще предложа в становището си също така стълб 3 от тези водещи принципи да бъде отчетен като приоритет. Тоест, всяка компания, която разполага с схема за корпоративна социална отговорност, прилага процедура за спазване на стандартите, на би следвало да се ползва с предимства. трябва да отчетем връзката между стопанската дейност и правата на човека, така както тя е залегнала в водещите принципи на ООН. Не се съмнявам, че ще продължим много конструктивно да работим по двата текста. С удоволствие ще работя и с колегите ви тук в комисията. Thank you, Chair. Um... Госпожа Тейлор, благодаря ви, господин председател. Благодаря на господин Балдасаре за представянето на неговият доклад и становището, както и на господин Хауит за неговото представяне. Мисля, че трябва да наблегнем няколко елемента, когато обсъждаме новата стратегия с корпоративната социална отговорност. Първата е отчетността и прозрачността на предприятията. Прилагането на новото определение за корпоративна социална отговорност е много добра идея. Това е едно много просто и ясно определение. Много важен аспект, когато обсъждаме нефинансовите отчети, е колко важно с прилагането на директивите за отчетност и прозрачност, които в момента се обсъждат трябва да се взема предвид и преговорите, които се водят по тези директиви, за да сме сигурни, че има хармонизация между тях, а не противоречия. Знаем, че има финансови отчети и се правят, има отчетност, но за момента не във всички предприятия, по които трябва да имат такива. Има също така и голямо разминаване между информацията, която се предоставя. Много често тази информация е с много общ характер или се съсредоточава само върху даден аспект, например въздействието върху околната среда или социалното въздействие. Това не е достатъчно, за да увеличи доверието на потребителите и инвеститорите. Ето защо не финансовите отчети трябва да се изготвят по, по по-системен начин. Трябва също така да гарантираме, че задължението за нефинансови отчети не трябва да увеличава административното бреме. И тук чухме добра, добрият подход, който се прилага в Дания. Новият подход трябва да бъде одобрен от предприятите и се надяваме случая да бъде такъв. Може би е добре да се предвиди преходен период от страна на комисията преди започването на нефинансовите отчети. По този начин предприятията ще имат възможност да променят вътрешните си системи преди да започнат да изготвят тези отчети относно елементите свързани с устойчивото развитие. Трябва, това ще също така ще подобри и качеството на тези отчети. И накрая споделям притесненията на господин Балдасара относно малките и средни предприятия. Напълно съм съгласна, че е изключително важно комисията да отчита винаги принципа първо най-малките предприятия на практика много малки и средни предприятия вече взимат предвид корпоративна социална отговорност, без да си дават сметка за това и е важно да отчитам тези техни усилия. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа с господин Балдосар и останалите колеги по това становище. Колеги Коферати, пите. Благодаря колегата Коферати. Грация, президенте. Благодаря, господин председател. Подобно на докладчика, аз също смятам, че в крайна сметка става дума за предложение на комисията, което прави опит да разсече този възъл, който през последните години доведе до това, че не винаги предприятията поемат социална отговорност. Наистина тук става дума за въпроса дали ще трябва да се следва принципа на доброволност или трябва да се вменяват някакви задължения. Основно става дума за големи предприятията, които създават практики, отчитащи социалната отговорност и те имат много хубави доклади, в които са отразени всички техни дейности във връзка с социалната отговорност. В крайна сметка обаче резултатите могат да бъдат много лоши. Е, те, е, да речем, е, водят до замърсяване на моретата, защото не се спазват изискванията за безопасност при корабите и в крайна сметка участват и деца в производството, което вече нарушава социалната отговорност. Аз не мога сега да Изреждам непрекъснато такива примери, но тези прецеденти в крайна сметка увреждат доброто име на предприятията и е, предприятията биват наказвани от самия пазар. Това естествено е правилно, но е, хвърля една дълга сянка върху всички тези процедури, където е, се прави опит от 90-те години насам да се предприемат мерки, включително и в Бялата книга. Смятам, че това, което предлага комисията, върви в правилната посока. Не се засегна аспекта на задълженията, обаче различните изисквания, условията, които се поставят, допълнителните аспекти ще бъдат по-тясно формулирани за предприятията, така че в крайна сметка тези мерки ще имат задължителен характер, когато се прилагат от предприятията. Сега за отделните елементи, които колегата Балдасаре изложи. Надявам се, че Комисията по заетост няма да обърне нещата с главата надолу, казвам го съвсем открито. Съществува един проблем, по отношение на поведението на предприятията. Ако едно предприятие прилага инструментариума за социална отговорност, то тогава не е възможно в собствената му организация на труда да има модели, които представляват пълна антитеза на тези социални изисквания. Ще поясня с пример. Ако едно предприятие Особено в трудни времена, а такива са настъпили за доста европейски предприятията, ако едно предприятие е, се опита да осигури високо възнаграждение за топ менеджерите, от друга страна се изплащат прекалено много премии, с които се нарушава размера на възнаграждението на останалия персонал, то тогава за каква социална отговорност говорим? Това означава, че това предприятие е възприело организационен модел, вътрешен за себе си, който стои в противоречие с социалната отговорност. А, трябва да се има предвид, че следва да се а, спазва принципа на прозрачност и този принцип да въжи за всички заинтересувани страни, защото в противен случай няма да имаме ефективна политика. Този аргумент естествено се отнася и за данъчната политика. Едно италианско предприятие предприятия, ако то е решило част от важните си дейности да ги изнесе в Нидерландия, защото това е данъчно по-изгодно, всъщност ако това са критериите, които предприятието използва, то тогава то нарушава отговорността спрямо собствената си страна по отношение на данъчното облагане. Така че пак можем да си зададем въпроса каква е социалната отговорност на едно такова предприятие. Разбира се, когато става дума за вътрешните процедури в едно предприятие, трябва да се гледа и тяхното въздействие спрямо обществеността. Затова искам да кажа, че докладчикът дава много важни указания за бъдеще. Всъщност не би трябвало да е задължително да се поемат отделните разпоредби за социалната отговорност, но трябва да се иска разкриване на нефинансова информация от големите предприятия, защото точно от тук може да се види какви връзки поддържат с заинтересованите страни и могат да се очертаят аспектите на социалната отговорност, дали тя се прилага или не, е, дали само е обявена на думи е, или е, се намира в практическо приложение. Ако вземем предвид големите предприятия, това трябва да бъде подхода. При малките и средни предприятия съм съгласен с казаното тук. При големите предприятия обаче става дума за поддоставчиците и за подизпълнителите. И смятам, че точно тук е, може да се види във връзките с е, е, поддоставчици и подизпълнители, дали голямото предприятие спазва задълженията си за социална отговорност например също и при сключване на договори за доставка. Съществува и връзка с възлагането на обществени поръчки. Там нещата могат да бъдат контролирани, но в частната сфера това е по-трудно възможно. И за това е важно да се направи оценка как действителност трябва да се а, е, действа, за да може да се гарантира социална отговорност на практика. Това е важно и трябва да бъде един втори елемент в оценката. И за това аз смятам, че предложението на нашия докладчик е съвсем правилно. Колегата Тайн. Ja, ich möchte auch zunächst bei Искам да благодаря също на докладчиците. За мен всъщност най-важното в доклада е това, което се съдържа в точка 26. Тя вече беше спомената. При е, разработката на ЦСР трябва да бъдат водещи самите предприятия. Аз мисля, че трябва да се запази принципа на доброволност без механизми на регулиране, доколкото тук е, се прилагат интелигентни транспортни системи, е, спазват се екологичните социалните изисквания, използват се биологично разградими продукти и така нататък. Аз мисля, че а, самите предприятия трябва да разработват такива системи и продукти и това е много по-голям стимул за предприятията. И за това смятам, че а, комисията и парламентът не е необходимо да оказват помощ на предприятията, тъй като тук става дума за техен първичен финансов интерес. Ако се отличават с награди, това е достатъчно. В останалите случаи мога да кажа, е, например, дали е, да речем спазването на социални изисквания се възнаграждава от пазара. Ми това е само желание, едва ли се случва на практика. Примерно, е, съществуват е, е, купувачи, които биха възнаградили чрез покупката си спазването на такива мерки, обаче трябва да кажа, че повечето от хората в Германия, например, не се съобразяват с това. Например, в Пакистан е имало 150 жертви във фабрика, която произвежда дрехи за H&M и ЦИА. Това са магазини, които се срещат на всеки ъгъл в Германия. Е, тази фабрика е получила европейски сертификат, е, е, спазва уж всички стандарти, а всъщност 150 души са загинали, нещо, което при нас едва ли би могло да стане. Ето вижте каква е разликата между теорията и практиката. Например, твърди се, че в Китай и в е, Индия има по-високи стандарти и има по-строги правила. Възможно е, не съм компетентна по това, обаче е, всичко това е записано чудесно на хартия, както в тази пакистанска практика. Фабрика, обаче на практика нещата изглеждат по друг начин но, например, в Европа, може би толкова неща не са записани на хартия, но практиката е по-добра, отколкото в Европа или в Китай. Аз искам да посоча, че някои от задълженията, включени в доклада, да, те са добри, обаче струват е, много пари и дали са подходящи сега във времената на криза. Аз смятам, че това би нарушило конкурентоспособността на предприятията извън европейски извън Европейския съюз. Е, много малко предприятия от Европейския съюз са е, конкурентно способни в световен мащаб и за това не трябва да нарушаваме тази конкурентоспособност чрез е, възлагане на допълнителни задължения. Например, в точка 10 се приканва комисията да извършва проучвания сред гражданите по отношение на тяхното отношение към социалните мерки. Подобни проучвания първо струват много пари. В доклада, например, е, е записано, че при обществените поръчки трябва да се отстрани критерия за подбор съгласно най-ниска ценова оферта. Аз мисля, че тук ние сме се споразумяли, много от шведските колеги, а и госпожа Лихтенбергер и други колеги посочиха, че това може да се гарантира, като в съответните условия за възлагане на поръчката могат да се включат други критерии, да речем минимално заплащане и така нататък и да се види какви оферти ще бъдат дадени. Точка 20. Структурните фондове да се използват за такива социални мерки. Доколкото виждам настоящата работа в парламента и структурните фондове, как ще се ограничат средствата по тях, целият този спор, който се води в парламента по бюджет, бюджета, естествено се очудвам, че ние включваме сега една допълнителна точка във връзка с тези структурни фондове, и това всъщност нищо не носи на економиката. Според мен това също е едно желание, което не е в съзвучие с реалността. След това база данни, в, които да се, в която да се включват случаи на нарушение на социалните изисквания. Аз мисля, че това би причинило риск за предприятията и едва ли би им помогнало реално. Със сигурност ще отнеме много време, докато бъде създаден търговски регистр, какъвто ние искаме да имаме, а сега искаме да създаваме нов регистр, нова база данни. Естествено, това ще причини нови допълнителни разходи, които някой трябва да ги поеме. Ще трябва да бъдат е, съставени наръчници за малките и средни предприятия. Всичко това е чудесно, обаче кой ще понесе разходите, кой ще плати множеството е, кой ще е, гарантира възнаграждението на множеството сътрудници на комисията, които ще трябва да работят по тези теми? Откъде ще дойдат средствата? За това това е въпросът ми и трябва да внимаваме какво трябва да включим в доклада, защото в крайна сметка всичко е свързано с финансови средства. Е, иначе бихме били опрекнати като правна комисия, че вземаме решения, които не са в съзвучие с бюджета. Благодаря. Danke, Frau Kollegin Колегата Ниблер. Äh, äh, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин Балдасар основно за е, предложения проект е, за резолюция. Ще бъда съвсем кратка. За мен в предложението за резолюция най-важният момент се съдържа в точка 12, в която се подчертават социалните и екологическите аспекти, които да бъдат включени в по-голяма степен при възлагането на обществени поръчки. Така че в бъдеще тук тези изисквания трябва да играят по-голяма роля. Смятам, че това е много важен подход ние да включим като пазарно изискване подобни аспекти за социална и екологична отговорност. Аз мисля, че това е интересен подход и ние трябва да си помислим дали наистина чрез обществените поръчки и условията за възлагането им да не гарантираме малко по-висока социална и екологична отговорност за предприятията. И второ, с което приключвам, смятам, че е добре да се говори за прозрачност, не е необходима ненужна бюрокрация. Господин Балдасар, във вашето предложение за резолюция многократно се съдържа ясната формулировка и ясното изискване, че не трябва да се увеличава бюрократичното време. Това, което намирам за уместно, е, че предприятията не е необходимо да получават е, задължения възлагани от държавата. Смятам, че е, това е правилен подход е, и подкрепям това, което е включено в доклада. И давам думата накрая, казва председателят на докладчика, господин Балдасар. Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за изказванията. Очаквам и по нататъшен принос от тяхна страна. Според мен, социалната отговорност на дружествата е от голямо значение. Има проблем с немския превод. Участниците не могат да ползват немски превод. Явно има технически проблем. Председателят, докато се реши проблемът, може да ползвате английския превод.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 Не, от немския канал излизаше преди малко български, сега излиза от... От английския канал, извинете, преди малко излизаше български, сега излиза от немския канал. Е. Ja, ich habe jetzt wieder Deutsch. Hör mal, schau mal. Председателят, аз в момента чувам немски. Both ganz plötzlich. Ja. Ja, ich höre Sie. Okay. Sie? Ja. Herr Kollege Baldassar, versuchen Sie es nochmal. Господин Балдасар, опитайте се още веднъж. Но, nie again. E si sono interrotte le comunicazioni con la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 Не искам германските бюджетни проблеми да доведат до съкръщения в превода. Е, е Благодаря на всички изказали се колеги. Моля да изпратите писмените си становища. Европейските дружества са много заинтересовани от работата ни по този въпрос тук. Е въпросът е наистина актуален. Не искаме да вменяваме допълнителна административна тежест на дружествата, но трябва да отчетем и тяхната социална роля. Дружествата трябва да осъзнаят, че оказват въздействие върху обществото. Много е важно, разбира се, да не им вменяваме допълнителна административна тежест – но, нека ви припомня кампанията в печата от преди няколко години. В рамките на тази кампания европейски дружества Извинете, стана ясно, че европейски дружества използват детски труд за производството на стоки и когато това стана публично достояние, техният бизнес се срина. Преди няколко дни много известна италианска компания, производител на текстилни изделия, предостави на всеки един от своите служители по 16 000 евро, тъй като бе реализирала много добри печалби. Но може би господин Коферати би казал, че това е малко покровителствен подход но същевременно дружествата трябва да осъзнаят, че трябва да проявяват отговорност, трябва да прилагат социалните и екологичните стандарти, да гарантират по-добри условия на труд. Подчертах, че не бива обществена поръчка да се възлага на оферента, предложил най-низката цена – защо е важно това? Когато една оферта е с 50% по-ниска от останалите, то е ясно, че тази ниска цена се предлага за сметка на средствата, които се инвестират в служителите, например в трудовото възнаграждение. Така в по-неблагоприятно положение се поставят по-низко квалифицираните, по-уязвимите работници. И какво искаме да направим? Нима искаме да подкрепим унези дружества, които искат да реализират по-високи печалби, понякога дори нарушавайки закона. Но в мнозинството от тръжните процедури, когато една оферта е много по-ниска от други и бъде възложена поръчката, ако по-нататък случайно се повишат разходите, дружеството просто не може да изпълни ангажиментите си по поръчката. Не искаме да въведем задължителен инструмент, изцяло задължителен, но трябва да установим и система, в която нези дружества, които спазват законодателството, които осъзнават каква роля играят, осъзнават, че в веригата на поддоставките трябва да спазват определени принципи, да бъдат възнаградени. Това се има предвид с корпоративната социална отговорност. Компаниите, реализиращи печалби, могат да ги инвестират в изграждането на училища в гетата в Бразилия, например. Не искам да ви предлагам утопични решения. Не съм такъв човек. Нито пък Искам да се предвиди задължителен инструмент. Не сега е моментът. Но би трябвало комисията да разполага с подходящите инструменти, така че да се повиши осведомеността сред дружествата за социалната роля, която могат и би следвало да изиграят в Европа. Господин председател, моля колегите да ми изпратят становищата си в писмена форма. Така ще можем да отчетем и всичко, което бе казано днес. Благодаря. 29 ноември, 17.30 часа е крайният срок за внасяне на изменения. Приключваме по тези точки. Продължаваме с следващите съвместни разисквания. Доклада, докладите, извинете, на колегата Карим за одита. Думата има докладчикът. Chairman, thank you. Благодаря ви, господин председател. Е, напред бих искал да благодаря на всички колеги от а, нашата комисия и на останалите членове на парламента, които а, си направиха труда да внесат изменения по предложението, което разглеждаме днес. Както по предложението с директивата, така и предложението за регламента. И аз смятам да разгледам тези две теми тези две сходни предложения заедно. Получихме голям брой изменения и по двата документа, но като цяло аз съм доста оптимистично настроена. Виждам, че има големи сходства между моите доводи при изготвянето на мой проект доклад и становището на колегите, отразено в внесените от тях изменения. Един от основните подходи, многото от основните подходи, които аз предложих, са приети и доразработени. И ми се струва, че това общо разбиране за необходимостта да се постигне добра компромисна позиция за преговори е нещо много положително. Има обаче няколко елемента, по които ще е необходимо допълнително разискване преди да успеем да постигнем консенсус. Според мен има около 5 области, по които ще трябва да продължим разискванията. Става въпрос за определението за предприятие от обществен инструмент, третирането на неудитните услуги, процедурите за задължително назначаване при повторните процедури за тръжни процедури за аудит и не на последно място прав, правният документ, който ще се избере, т.е. регламент, директива или и двата. И така, съвсем накратко ще се спра на някои от тези елементи с първоначалните си забележки. Но както вече казах, при представянето на първоначалният си предложение, Целта ми сега е най-вече да изслушам колегите и да изслушам техните доводи за внасянето на съответните им изменения. Започваме с определението за предприятие от обществен интерес. Като цяло тук има съгласуваност от представителите на различните политически групи. Радвам се, че има изменения, които съвпадат с моите собствено изменение, т.е. да се заличат някои видове предприятия, предоставящи услуги от обществен интерес Госпожа Тайн предлага да се заличат някои от по-специфичните предприятия, които са включени в предложението. Ще се радвам да обсъдим какви са предимствата от включването на този вид предприятия в предложението. Но все пак бих искал да погледнем по-напред в бъдещето. Ще повторя казаното при представянето на доклада ми, а именно трябва да се стремим към последователност с другите законодателни предложения в тази област – и е ясно, че директивата за счетоводните изисквания е добро място да се търсят подобни мерки. по следващата тема също имаме някои а, разминавания и ще се радвам, ако колегите могат да доизяснят доводите си. И преди много ясно обясних, че според мен смесената система, която предвижда и практикуващи, и специфични органи, особено по отношение на качеството за по-малките предприятия и е, добри статери за задължителният аудит е добра система за гарантиране на високото качество на аудита и подобряване на надзор от компетентните органи. Има някои изменения, които са свързани с текста на директивата за тази област, отново идващи главно от госпожа Тайн и от колегата госпожа Нейблер. Но ми се струва, че като цяло имаме съгласие какъв трябва да бъде подходът ни за напред. По отношение на регламента, първо искам да, се, да спра на аудитния доклад. Тук също имаме много общи точки, но имаме и много разминавания и мисля, че трябва да се спрем някои от тях, за да можем да ги обсъдим. Представителят Лене внесе няколко изменения относно включването на някои от елементите на доклада за управление в доклада за аудит. Разбирам неговите доводи. Те са свързани с паралелните проекти, които се водят по директивата за четвърните изисквания, но аз имам известни възражения и ще се радвам да чуя мнението на колегите. Господин Масепт пред, предлага изменения по подточки точки Хаши L латинско на параграф 22. Не виждам само добавена стойност за акционерите, особено при изготвянето на метода за изготвяне на аудита. Струва мисля, че тук се опитваме да че се съсредоточаваме върху конкретни изисквания за държанието на аудитния доклад, вместо да се съсредоточим върху информация, която ще бъде по-полезна за акционерите като цяло. Аз лично Моето предложение за изменението на подточка L е по-широко обхватно, тъй като включването на съотношения не винаги е най-добрият метод за отразяване на текущите притеснения, но ще се радвам да обсъди с колегите дали моето предложение отговаря на неговите изисквания. А относно неодитните услуги, също се повдигнаха редица въпроси. Първо мисля, че като цяло има съгласие за структурата на член 10. Трябва да се включат черен списък с неодитни услуги, които не могат да се предоставят от аудитиращият орган на предприятията от обществен интерес. Трябва обаче да обсъдим съдържанието на този черен списък. Ще се радвам да има хармонизация в рамките на етичния кодекс на кодекс на ИСПА. А друг някои от внесените изменения надхвърлят а, някои специфични видове не аудитни услуги, свързани с данъчното облагане. Членовете на групата на либералите предлага да се введе задължителна дръжна процедура за неодитните услуги. Господин Болдо предлага една по-подробна схема, която да насърчи участието на по-малки предприятия на пазара. Разбирам каква е, каква е целта на тези изменения и споделям техните, тяхната мотивация, но не съм убедена, че, че тези изменения са в най-добрата възможна насока. А сега по въпроса за назначаването и подновяването на договора и а, задължителната външна ротация. Действително има различни предложения как точно може да бъде изготвен на системата и е ясно, че окончателният вариант ще бъде компромис. И преди казах, не съм съгласна с комисията, че задължителната ротация трябва да бъде стандартният метод за определяне на аудитора. Смятам, че аудитните комитети и акционерите най-добре могат да преценят кой трябва да бъде аудитиращият орган и до каква степен той е подходящ за извършването на тази дейност. Струва ми се, че, това, че моето становище е споделено от редица колеги от различни политически групи, но знам, че има и други колеги, които предлагат задължителна външна ротация за определен срок и това предложение също трябва да бъде разгледано. За момента нямам решение на този проблем, но ми се струва, че няма да е невъзможно да постигна компромис в тази област и с радост ще чуя всякакво предложение за компромисно решение тук. И накрая няколко думи за правният инструмент и правният формат на предложението. Благодаря на госпожа и на господин Стоянов за много смелите им изменения, предлагащи заличаване на целия регламент. Благодаря и на вас, господин председател, да се прехвърлят някои от членовете в, от, на регламента в директивата. И в миналото съм казвал, не винаги съм, съм бил съгласен с това, че е необходимо да има регламент в някой в тази област и разбирам, че това е становище споделено от мнозина в съвета. Аз лично бих се радвал да прехвърлим много от моите собствени предложения към директивата, стига нашата комисия да е съгласна с подобен подход. В заключение, господин председател, Колеги, искам да благодаря на всички, които допринесоха с времето и усилията си за подобряване на това важно предложение. Благодаря ви. Е, Колеги Масеп, питам. Благодаря на колегата Карим. Колегата Масеп. Благодаря, господин председател. Благодаря най-сърдечно на колегата Карим, когато високо ценя. Каква е целта на моите изменения? Според мен, Европейският парламент би следвало да приеме предложението на комисар Барние. Според мен това е едно необходимо и добро предложение. Затова съм изненадан, че толкова много колеги от групата на НЕП целят да го разгромят. Предлагат да се заличи член след член, без да обвързват целта с средствата. Моите предложения за изменение са с много практическа насоченост. Предлагам предложението на господин Бърние да се коригира, така че да се запази основната му цел. Две неща според мен са особено важни. Комисар Бърние справо заяви, че един одит трябва да бъде максимално съобразен с реалността. Одитът си е одит и аудиторът си е аудитор, т.е. един аудитор не е консултант. Той не продава услуги, не свързани с одита. А ако заложим на обратното, т.е. ако направим компромис, ще поставим на карта качеството на одита. Затова смятам, че трябва да се предвиди горна граница за таксите за услуги, не свързани с одита, предлагани от аудиторите. Предложението на комисията е 10%, а аз предлагам 15 до 20%. Що се отнася до срока за ротацията, трябва да се приложат три критерия. Ротацията трябва да е задължителна в рамките на 7 години, с изключение на съвместните одити. Тогава би следвало да е задължителна за срок от 12 години. Има и още едно изключение. Когато се извършва ротация по определени задачи в рамките на съвместните одити. Тогава би следвало ротацията да е задължителна за срок от 17 години. И така, моето предложение е 7 плюс 5 плюс 5. 7 години за стандартния одит, 5 за съвместния и още 5 отгоре по определени задачи в рамките на съвместния одит. Принципът на ротацията трябва да се прилага, за да се гарантира независимостта на аудиторите и да се избегне сговаряне между аудиторите и обекта на аудита. Предлагам също да се предвидят и допълнителни срокове за аудиторите. Някои смятат, че моите предложения са прекалено строги, но аз не мисля така, дори напротив, според това, което предлагам аз, аудиторът ще има повече възможности за действие. Ще може да навлизат на пазара и нови аудиторски дружества. Така ще избегнем тенденцията в посока олигополи. ще дадем възможност за навлизането на пазара на повече големи дружества. Те ще станат 8, а към момента са 4. Ако не предприемем реформа на пазара на одитни услуги, то ще се окажем в същото положение, както и преди кризата няма да има свободна конкуренция и ще се извършват одити, които не отговарят на изискванията за независимост. Ще се прилага системата, която се прилага в момента към Испания. В рамките на 4 години броят на банките намаля от 56 на 15. Това е един драматичен спад, за който е отговорно аудиторското дружество Лойд с седалище в Испания. То бе издавало положителни аудиторски становища. И ще се спра и върху още нещо, което почти не бе отразено в новините тези дни. Един уважаван член на правителството на Аснар заяви, пред Мадридски съд. че не е бил информиран за балона на недвижимите имоти. Не знам точно кой носи отговорността тук. Или това наистина е така, или аудиторите не са си свършили работата. Огромният дефицит на банкия оказа въздействие върху цяла Европа и това е много жалко. А дружеството, което бе извършвало одит на банкия, бе именно Лойд. Ако сега не извършим реформа на пазара на одитни услуги, то няма да има свободна конкуренция. Аудиторските становища ще се изготвят без да е осигурена необходимата независимост. Аудиторските дружества трябва да са независими, трябва да предоставят качествени услуги. Качеството от своя страна си има своята цена. Аудиторските становища трябва да дават вярна представа за финансовото състояние на дадено дружество. Какви са моите изводи за от реформата на финансовите пазари? Парламентът много успешно извърши реформа на финансовите пазари в взаимодействието си с другите институции. И мисля, че трябва внимателно да изслушаме комисар Барние. Колегата Будо. Da, mulțumesc. După cum știți, avem vreo 9... Благодаря. Вероятно ви е известно, че Имаме над 900 изменения по тези две е, предложения за правни актове и се надявам, че в разговорите с докладчиците ще можем да постигнем споразумение. Внесени са много изменения, но все пак остават 4-5 е, е, основни теми и мисля, че по някои от тези теми ние много лесно можем да постигнем споразумение. Проблемът е, че тези 4-5 е, основни теми всъщност по тях е, са внесени изменения от много депутати, които изобщо не съответстват на предложенията на докладчика. Това се отнася за всички политически групи. Това означава, че частните мнения на, доклад, на депутатите е, излизат извън е, националните граници и границите на политическите партии. Това показва, че дискусията по тази тема вероятно е много ожесточена. Искам сега да се спра накратко на тези четири основни теми, така както ги виждам аз и с много голям интерес ще проследя отзвука по тях. Първо, по услугите, така както ги класифицира комисията. Първо имаме е, одитни услуги, след това услуги, които са извън одита, т.е. имаме чисти аудитори, аудиторски услуги или audit related, т.е. свързани с одите услуги. Аз мисля, че ако ние много внимателно дефинираме тези услуги, то тогава ще трябва да внимаваме много за определенията на понятията. Позволих си да класифицирам по нов начин някои от тези услуги, защото имам впечатление, че понякога става дума за услуги, които са съвсем ясно одитни услуги, обаче аз съм ги включил в други категории. В тази връзка аз, честно казано, не виждам и къде трябва да се търси праговата стойност и какъв смисъл би имала тя за одитните услуги, защото всъщност тези услуги се предлагат от аудиторите. Аз мисля, че те изобщо не трябва да подлежат на някакви ограничения и въобще там не бива да има прагови стойности. Например, когато фирма достигне праговата стойност, то тогава трябва да бъде извършван одит от трета фирма след превишаване на прага и за тази цел на нея са и необходими 6 месеца. Това означава утежняване на одитната процедура. Забраната за предоставяне на услуги, които не са свързани с одита от аудиторска фирми от една и съща страна. Това е тема, която съм обсъждал с членове на управителни съвети, служители на аудиторски фирми, също така с собственици на дялове и аз мисля, че услугите, които предлагат аудиторските фирми, трябва да бъдат така организирани, че те да могат да решават дали услуги извън одита могат да бъдат предоставени от същата фирма или не. Много често фирмите, се обръщат към други доставчици на услуги, а не към одитни фирми. Това е нормално, защото всъщност собствениците на дялове трябва да решават. Те са основните засегнати в случая и те трябва да се погрижат за един обективно проведен одит. Класификация по аудиторски и неаудиторски фирми, често казано, това е твърде прекалено и няма да доведе до никакви резултати. Аз не мисля, че по този начин ние ще подобрим качеството на одита. Честно казано, не вярвам, че в момента имаме проблем с качеството при одита. Аз знам, че одитът много често е с добро качество. И е, тук съм е, съгласен с е, други, които твърдят, че проблема е концентрацията на пазара. Ние имаме четири големи фирми, които е, владеят пазара и го разпределят помежду си. И тази концентрация настъпи по различни причини. Причини от е, естествен характер, понякога дори по указания на комисията, становище на комисията. Някоя фирма е, изпада в несъстоятелност и се прави предложение е, услугата да бъде извършена от някой от е, останалите големи конкуренти. Това обаче е част от миналото. Е, остава се обаче проблемът с концентрацията на аудиторските услуги и затова съм внесъл някои изменения към колегата Карим, защото искам пазарът да се открие и за малко по-малки аудиторски фирми, които при нормални условия, предвид концентрацията на пазара, нямат е, възможности за растеж. За задължителната ротация аз смятам, че това не е истинско решение, но Видях много изменения на колеги, които са в тази връзка. Аз се надявам, че ще можем да постигнем компромис и ще можем да се споразумеем и за определени срокове. Бяха посочени вече някои цифрови данни, например 25 години. Аз е, също имам позиция по този въпрос, няма да се спирам подробно на нея, ще се спра по време на преговорите. Аз мисля, че аудиторска фирма, която извършва аудит в предприятия, трябва да може да участва в е, е, процедури по възлагане на обществени поръчки. Ако се открие пазарът, то това ще означава, че всеки ще може да участва. Ще могат да участват и фирми, които вече са подписали договори с фирмата, която подлежи на одит. Съвместен одит или дуален одит, това трябва да бъде опция както на фирмено равнище, така и за държавите членки. Те вероятно са приели такава система, ще трябва да им се даде възможност да продължат да работят по нея и би било прекалено, според мен, ако искаме да наложим забрана за съвместния одит. По предложението регламентът да се трансформира в директива, тук също съм внесъл две изменения. В тези изменения а и в изменения, предложени от други колеги, се установява, че те са представили едни и същи изменения за регламента и за директивата. И за това задавам въпроса дали е, много от е, вносителите на изменения, също и във връзка с моите изменения мога да задам този въпрос, е, че трябва да се решава паралелно в зависимост от преговорите с съвета и след това както казах, е, да се следят нещата паралелно, как вървят преговорите тук и преговорите с съвета. Тази възможност, както казах, не съществува в съвета, тя съществува в парламента. И има е, изменения от колегите Тайни Стоянов, които споделям, но има много изменения, които повтарят само предложението за трансформирането на регламента в директива. Това е двойно извършена работа. Фактически казаното по отношение на регламента се открива и в директивата. След това, аз не мисля, че има свръхрегулация, не мисля, че е, е настъпило времето и мястото за да говорим за свръхрегулация, най-вече предвид факта, че основният проблем на европейските фирми е конкурентноспособността и всъщност основният проблем на европейско равнище е, е съревнованието с е, брик страните и твърде големите ограничения, свръхрегулацията биха довели до повишаване на разходите и спад на качеството. Това, например, би на намалило и доверието на пазарите и ако загубим доверието на пазарите чрез такава свръхрегулация, то тогава просто предприятията ще отидат в Китай. Благодаря ви за вниманието и очаквам с нетърпение разговорите с докладчика. Ще се... Надявам се, че е, ние ще изготвим доклад, който няма да задоволи всички, но поне повечето от нас. Благодаря, колега Будо, казва председателя. Имаме проблем с времето. Гласувахме с, съгласувахме с преводачите удължаване е с 10 минути. Темата е много комплексна и за това предложението ми е да обсъждаме темата сега до когато можем или да продължим през декември, защото просто си струва тази тема да се дискутира по-широко. Това обаче означава, че ще трябва да удължим и сроковете. Всъщност през януари ние би трябвало да гласуваме, но практически ще можем да гласуваме през февруари или през март, защото ще трябва да се изготвят множество компромисни предложения на базата на всичко, което е представено тук. Така, сега ще продължим дискусията. След това през е, декември ще включим тази точка отново в дневния ред и след това ще дискутираме компромисните предложения е, през януари и гласуването на Ерано рано през февруари. Това е просто ходът на дебата и мисля, че има смисъл той да бъде точно такъв. Трябва да отделим малко повече време за това комплексно досие. Госпожа Регнер, благодаря. Аз ще се опитам да не говоря много, е, за да не отнемам времето на другите оратори във връзка с казаното от господин Бодо. Няма проблеми толкова с свръхрегулирането, колкото с недостатъчното регулиране или неправилното регулиране. Тази тема е важна не само за нашата комисия, но и за Европейския парламент. Като цяло тези 900 изменения показват колко интензивни интереси са вложени в тях. Аз искам да се присъединя изцяло към казаното от колегата Антонио Масип Идалго и да се концентрирам върху един аспект, който е изключително специфичен за Австрия, но разбира се и за Германия. Става дума за е, дуалистичната система и проблемите, които възникват с този доклад. Не казвам това от мое име, говоря изрично и от е, името на колегата Герхард Рапкай, който е, е внесъл изменения във връзка с регламента. Става дума за е, правото на участие. Тази система е в Австрия разпространена, но много по-разпространена е в Германия. Така че ако ние продължаваме да действаме в тази посока, трябва да имаме предвид, че надзорният съвет е този, който се явява възложител – за изготвянето на а, окончателния доклад и всъщност а, той има и контролни функции а, и те се проверяват от съда и те се е, изразяват и в проверка на доклада. Това е заложено в германската е, предприемаческа култура. Е, това е част от е, цялостната система и когато става дума за прилагане на разпоредбите, които ще приемаме тук, този принцип трябва да бъде продължен. Фактически е, годишният е, отчет се проверява и одобрява от е, надзорния съвет. Не става дума тук за комисия по одита, може да има такава, ако няма надзорен съвет в дружеството. Но когато има надзорен съвет, то тогава основната отговорност – се носи от него. Казвам го още веднъж за пояснение, защото естествено тук се сблъскват различните е, фирмени култури в държавите членки. Системата за участие в управлението на предприятието е много ценна система и е, тя дава много положителен е, принос към качеството на одита. Втория коментар, който искам да направя, е свързан с делегираните правни актове. В тази връзка мога да кажа, че естествено е необходимо да се приемат такива актове, с което още веднъж подчертавам, че е, трябва това да се прави в е, умерена степен, да не се губи мярката. Е, понякога са необходими и заличавания. И накрая една лична забележка. Искам да благодаря за прекрасния германски превод, защото понякога е, аз е, е, имам чувството, че се говори много бързо и въпреки това преводът е отличен. Благодаря. Колегата Тайн. Първо искам да благодаря на колегата Карим, че толкова добре е групирал различните изменения. Аз мисля, че е, това, което искате да няма регламент, смятам, че, че е добре. Е, искам изрично да подчертая обаче, че не става дума в случая за това. За първи път е, е, за три години и половина, откакто съм депутат, за първи път е, постъпих по този начин, защото смятам, че е необходимо. Аз работя по досието за е, одита още преди да бъде внесен доклада по собствена инициатива, т.е. повече от две години. Разговаряла съм с много лобисти, много повече отколкото при предложения за други правни актове и нито държава членка, също с много представители на държавени членки съм разговаряла. Нито една от държавите членки обаче не иска регламент. Моята задача е да се съобразявам с интересите на участващите страни. Нито едно от аудитираните предприятия не иска регламент без значение дали става дума за големи или малки предприятия. Нито една от аудиторските фирми не иска регламент, без значение дали става дума за малки или големи аудиторски фирми. Всъщност никой не иска регламент, освен комисията. И аз виждам нещата като господин Будо след като са внесени 900 изменения по една тема, която третира доста суха материя и не дава повод да се говори за политически ландшафт, значи нещо в предложението на комисията не е достатъчно издържано. Има много различни мнения в държавите членки, между нас и това дава повод за подробна дискусия по темата. Искам да насърча колегите да направят тази тази смела стъпка. Всичко, което искаме да внесем като изменение, независимо в каква посока, бих казала съвсем открито, това да стане в рамките на директива, а не на регламент. И аз мисля, че в директива ще можем да включим и всички компромиси, по които се споразумеем. Директивата се отнася не толкова за големите държави членки, е, като да речем е, Германия или Великобритания, засяга по-скоро малките държави членки по отношение на е, транспонирането в бъдеще един аудитор би трябвало да спазва допълнително и регламента и да определя доколко законовите разпоредби в дадена държава членка се дерогират от регламента и фактически ще имаме припокриване, което няма да е, служи на е, прегледността, на прозрачността и ще води до правна несигурност. Това не може да бъде желан резултат. Така че няма причина да се работи с регламент. Искам още веднъж да посоча, че всъщност е, точно ние в правната комисия трябва да се чувстваме задължени да спазваме принципа на субсидиарност и е, тук е, строго да работим и то не само да действаме по интуиция, а наистина да спазваме така строги изисквания в нашата работа. Тази дефиниция, за която говорим, е била винаги различна в различни европейски правни актове. Може би това се дължи и на специфичната ситуация в Германия, че имаме средни предприятия и малки предприятия, които се дефинират с 500 души персонала, не да речеме с 100 или 200, както е на европейско равнище. И средното съсловие не се огъна в кризата, както в много други страни, напротив, преодоляе по най-добър начин. Ние нямаме балон с недвижимите имоти, така че ние не искаме да променяме нищо в дефиницията. Искаме да отчетем особеностите в държавите членки. Госпожа Регнер е, каза нещо във връзка с правото на участие в управлението на предприятията. Аз винаги съм се стремяла да отчитам особеностите в по-малките държави членки. можете да видите това в становищата, които изготвям, ако при мен е дошъл представител на по-малка е, държава членка и каже, че по по друг начин се провеждат там борсовите сделки, отколкото във Франкфурт или в Лондон. Аз съм вземала предвид това. Не подвеждам всичко по топ знаменател и ние, разбира се, не можем да подкопаваме дейността на средното съсловие в Германия. Това са най-често семейни предприятия. Те знаят най-добре какво става в тяхното предприятие и нямат чужди съдружници, външни съдружници, които могат да бъдат увремени. Така че аз моля всички колеги да отчетат тази германска особеност и да не пречат на тези успешно развиващи се предприятия с допълнителни одити, които са излишни, които не им носят нищо, освен, че ще трябва да повишат разходите им за одитни услуги. А иначе във връзка с ротацията и дискусията по нея. Чух, че в ЕКОН се дискутира по това. Социал-демократите иска 14-15 години. Господин Масип иска 7 плюс 5 плюс 5, доколкото изчислям това са 17 години. Така че ако искаме да се споразумеем, аз не знам дали ще става дума за една или две години, за малък брой години, но а, не мисля, че не можем да се споразумеем. Спирам до тук поради напредналото време. Давам думата на господин Гаргани и след това на господин Карим, а всички останали а, следващия път ще се изкажат. Няма смисъл. А, ние а, ще трябва да се спреме на някои технически аспекти. Господин председател, Воден съм от едно съображение, което споделят и колегите, най-вече господин Масип. Аудиторите следва да изготвят становище, основаващо се на независимост и обективност, становище с високо качество. И всички мои изменения по предложението са насочени именно към това – ще продължим да обсъждаме въпроса за това дали инструментът да е регламент или директива. При всички положения трябва да се приеме такъв акт, който да въведе ред в системата, особено като се има предвид настоящата криза. Трябва надлежно да отчетем ролята на аудиторите, като наблегнем най-вече на независимостта им. През последните години бяха издавани положителни аудиторски становища за финансовите отчети на банки и на дружества, становища, които не отразяваха реалното им финансово състояние. А именно това се цели с едно аудиторско становище да си създадем цялостна представа. Разбира се, аудиторските дружества не са единствените виновници, но стана ясно, че в последно време не са изпълнявали надлежно функциите си, че са допускали пропуски. Ще обърна внимание на член 10 Съгласно член 10 се налага забрана за аудитиране на области, не свързани с одита. Трябва да се прави разлика между аудиторските услуги и услугите, не свързани с одита. Ако една аудиторска фирма извършва одит на дружество от обществен интерес, то в случая не става дума за финансови или други услуги, различни от аудиторските. Само така може да се гарантира обективност на одита и могат да се избегнат конфликти на интереси. Искам да обърна вниманието на колегите и на докладчика и на още нещо. Аудиторските дружества могат да се окажат в положение на ясен конфликт на интереси. От една страна, за собствените си клиенти могат да издават много по-положителни аудиторски становища, могат да се чувстват задължени да издават такива и да тръгнат в тази посока още от самото начало <clears throat> на одита, като съчетават аудиторски услуги с консултантски услуги, например. Мисля, че трябва да има ясно разделение между двата вида услуги, за да не се стига до такива конфликти на интереси. Думата има господин Карим за предварителни заключения. Ще продължим работа през декември. Господин председател, с колко време всъщност разполагаме и дали всички колеги, които поискат да вземат думата, могат да го направят сега? Не, не дадох възможност на всички записали се да се изкажат. На списъка ми има още четирима. За това трябва да продължим през декември. А онези, които се изказаха до тук, посъкратиха изказванията си. Така че през декември ще трябва да предвидим поне още един час за разисквания. Може да отложим заключителните ви думи за през декември, ако предпочитате. При всички положения ще трябва да продължим през декември. Добре, с това можем да приключим по тази точка. Господин председател, за това и повдигнах въпроса. Тази тема беше много чувствителна от самото начало и мисля, че ще бъде честно всеки да има възможност да направи своя принос, преди аз да направя заключителните си коментари, въз основа на всичко изслушано. Мисля, че това е най-добрият подход от процедурна гледна точка. Чудесно тогава ще поставим темата на дневния си ред през декември и ще й отделим необходимото внимание. Във връзка с субсидиорността ви обръщам внимание на трите становища. Няма какво повече да се каже по този въпрос, казва госпожа Тайн. Нека ви съобщя накрая, че днес след обед предстои съвместно парламентарно заседание относно общото европейско договорно право. То ще се проведе между 3 и 6 и половина след обед. Следващите ни две заседания са на 17 и 18 декември тук в Брюксел.